Buongiorno a tutti. Добър ден. С огромно удоволствие искам да приветствам сред нас професор Романо Проди, който е бивш председател на Европейската комисия и бивш министър-председател на Италия. Изключително се радваме, че той прие нашата покана. Той ще говори пред нас, защото и комисията, и Европейския парламент се вълнуват от темата за продоволствената сигурност, едно предизвикателство пред Европа и пред света. Това всъщност е и заглавието на днешния семинар. Това включва всички ни, най-вече защото засяга земеделието, но от друга страна и отвъд този въпрос засяга целия Европейски съюз. В нашата комисия многократно сме занимавали с а, тази тема. Бъдещето на нашата обща селскостопанска политика, многократно сме заявявали, не може е, по никакъв начин да пренебрегва темата за продоволствената сигурност. Точно днес е, господин професор в тази зала ще обсъдим и доклада на господин Дес, който всъщност е един втори доклад на Европейския парламент е, за бъдещето на тази важна политика. В нашата резолюция от декември 2010 година ние казахме и повторихме, че искаме една силна ОСП, която да може да защитава европейското земеделие и която да може да даде възможност за съживяване и обновяване на селските райони с приноса на цялото това земеделие към общите проблеми, свързани с климатичните изменения няколко години този голям проблем всъщност създаде и нищета. От една страна, първоначално имахме много, сега имаме малко. Имаме промяна на целия модел на търсене и предлагане. И възниква един въпрос – свързан с цялата тази продоволствена сигурност и с ръста на нашата економика. Последните години професор Проди се занимава с много въпроси в международен план. Многократно той е участвал в различни инициативи на африканския континент, както и на азиатския континент. В престижния China Europe International Business School той изнася цяла серия лекции. И сред тези лекции. Голямо място бе отделено на производствената сигурност, както и стабилността на доставките и наличието на храните. Липсата на храна в третия свят днес е огромна, като това от своя страна води до разглеждане на този въпрос в международен план, така че да намерим едно международно решение. Това се обсъжда също така на срещите на Г20. В бъдеще се надяваме това да доведе до една световна продоволствена политика. Скъпи господин а, професор, много се радваме, че приехте тази покана от името на всички политически групи тук. Това е един особен момент за Европейския парламент, който се занимава точно с бъдещето на общата сълско-стопанска политика. Благодаря, благодаря на колегите и сега ви давам думата. Signor Presidente, autorità tutti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 технологиите все още поставят въпроси. Нанотехнологиите, е, така наречената точна и акуратна е, страна на земеделието, е, свързана с тези технологии, все още неясна. Затова сме изправени и пред едно друго предизвикателство, а то е свързано с това кой плаща. Кой плаща за земеделието, кой плаща на производителите. Дали това е пазарът? поддръжката на територията, опазването на околната среда, биоразнообразието. Всичко това са цели а, на човечеството, които са продукт на земеделието, но като че ли не биват платени от пазара. Обработваемата земя също е огромен проблем. Имаме проблем с липсата на обработваема земя, количествена гледна точка и от качествена гледна точка. Защо? Защото навлизаме в един период, в който водата става все по-използвана за градски цели и съответните плочи, които подават водата или слоеве, които подават водата, а, все повече обедняват. Затова използването на тази вода за производство на храни е изключително важно, тъй като липсата на вода означава липса на храни. Всеки ден пием от 2 до 4 литра вода и имаме нужда от 2000 литра вода дневно за производство на храната, която потребяваме. Имаме нужда също така и от огромно количество вода за всяко производство на всяка една калория храна по един литър на калория. А, представете си какво означава това в световен план а, по отношение на производството на храна. Говорим за революция, но не само за демографска революция, както споменах в началото. Говорим и за революция в храните най-вече преминаването към ползването на протеини би означавало по-голяма потребност от терени. Както знаете, 8 килограма зърнени храни са необходими за производството на месо и стотици литри вода. Има и други фактори, които наистина влушават ситуацията, както например свръхизползването на земята и нейното обедняване с новите техники, тъй като те не помагат да се възстанови качеството на тази земя, по увеличаване на производството на биомаса също така с цел гориво представлява едно предизвикателство и един фундаментален проблем за днешното човечество. Имахме в миналото огромно количество земя, съответно може да се произвежда. Днес обаче обработваемата земя намалява и затова проблема нараства. Земеделските производители всъщност се питат как да могат да балансират между търсенето и предлагане на храни, как да пестят енергия, как да пестят вода, как да опазват околната среда. И а, всичко това, смятам аз, е един проблем, който трябва да бъде повдигнат веднага и ние би трябвало да се занимаем също така с конкуренцията за ползване на земята. От една страна ползване на земята за производство на храни, от друга страна ползване и за това ние трябва да поставим за своя приоритет продоволствената сигурност. Разбира се, има също така и възможности да се използва земята, която все още е неизползвана или изоставена. Това особено вече за Африка и Латинска Америка и за голяма част също на Източна Европа. Новите земи обаче не са достатъчни. В повечето случаи е това е изоставена земя. Говорим за земя от втора категория или второ качество. Е много трудно да се използват те за хранителни цели. И в много случаи собствеността и ползването на земята са неясни, което разбира се също осложнява положението това се дължи най-вече на неадекватни политики на отделните правителства. Затова казвам, че не само трябва да се използват тези нови, в кавички, земи, но не бива да се забравя също така, че съществуващата земя трябва да стане по-производителна. Новите технологии наистина ни помагат, новите системи за обработване на земята също, биха помогнали. Новите начини за отглеждане на култури с по-малко енергия са отличен път напред. Но те могат да ни помогнат само до един момент. Защото има нещо, което не бива да забравяме. И то е свързано с една радикална промяна. Новите технологии, които дават възможност за по-голяма производителност на земята, като че ли последните години намаляват и са стигнали като че ли до горната граница на ефикасността на фотосинтезата. Има сериозни проблеми, които би трябвало да бъдат решени за повишаване на производителността. За да ви покажа каква е основната промяна в света, трябва да кажа, че имайки предвид всичките ни усилия, всичките огромни усилия за повишаване на производителността на един хектар и в Русия, и в САЩ, пак ще кажа, би било почти невъзможно да се обърне тази, този спад в производството на земеделски стоки. 4% 70-80 години на миналия век, а днес, 2030 година, едва стигаме 1%. Даже не го изстигаме. И това всъщност е ключа към големите промени в световен план. Имаме производителност, която пада от 4 на 1%, което пък означава пълна, пълен обрат на перспективите. За това всъщност смятам, че Европа носи огромна отговорност и може да играе огромна роля, защото ние сме най-големия вносител и износител на храни, но нашата роля като производители е, на храна в света постоянно се свива. Баланса на производството на храни в 27-те държави членки, като че ли ще се е, извинете, ще намалява, ще се влушава за определени видове зърнени култури ние от нетен износител на жито ще станем нетен вносител на жито в бъдеще. И всичко това произлиза от използването на земите за производство на енергийни култури, а не на храни. Затова способността на Европа да реши проблемите с глада по света все повече намалява. Положението в Европа, между другото, не е много различно от това в САЩ, защото и там има огромен проблем с използването на земята, особено отлични земи, по принцип предназначени за земеделски култури, които сега се използват за енергийни култури. И сега си мисля, че преди три години имахме един ясен пример за това. Имахме а, един проблем с цените на храните, а, който може би не беше чак толкова алармиращ, колкото е този по-настоящем, но искам да припомня на всички ви, че хранителната и продоволствена криза ще се върне, защото всички данни, всички цифри за развитие всъщност говорят за все по-голям, по-голям недос... не... недопроизводство. Т.е. ще продължи оскъдицата и дори ще кажа, че тя се увеличава. Затова ФАО всъщност се опитва да ни обясни, че имаме едно изкуствено чувство на сигурност, което сме развили последните години, може би последните три години, по отношение на земеделските култури и земеделското производство. Говори се вече за една международна борба за все повече храни, защото, ако си спомняте, в миналото имаше все повече борба за земя. Сега се борим да се задели тази земя за земеделски цели, а не за производство на различни е, култури за производство на енергия. Различни страни по цял свят закупуват земя. Преди имахме колониализъм, сега нещата се развиват по друг начин. Големите страни, като Китай и Индия, закупуват земя в Африка. И трябва да кажа, че не бива да поглеждаме с леко око на това. Говори се за 60 милиона хектара площ. Германия, Франция, Испания, взети заедно, представляват цялата тази площ, която сега се закупува в Африка. Говорим за една политическа, економическа и социална стратегия, която е огромна в световен план. Затова имаме и такава борба, война за земя. Което всичко, разбира се, произлиза от въпроса за сигурността на храните. Представете си какви политически проблеми могат да възникнат, ако една африканска държава, например, в която има милиони хектари, които са закупени от чужденци, изведнъж се окаже, че няма нищо на пазара си за народа, който живее там. Не мога просто да си представя какво би станало, но това е една конкретна хипотеза, която според мен трябва да разглеждаме. Трябва да видим и политическите, и социалните, и економическите аспекти на една такава хипотеза. Това са, разбира се, и тесните връзки между економическата и финансова криза и продоволствената а, криза, защото тази връзка е изключително ясна – възможността за предоставяне на заеми за земеделска дейност е много малка. Създават се все повече трудности пред предоставянето на такива кредити. Няма да говоря сега, разбира се, по този въпрос, тъй като това е друг въпрос. Това е въпрос, който изисква отделно внимание първата част на изказването си говорих за едно равновесно положение, говорих за един баланс. Защо? Защото имаме един милиард гладни и един милиард недохранени. Пазарите, според мен, са тези, които би трябвало да предприемат необходимите стъпки за постигане на напредък в това отношение. Освен продоволствената сигурност, е, трябва да говорим и за околната среда и за самото земеделие. Защо? Защото това е, може би, на второ място по значимост след продоволствената сигурност. Храните по значение. В дългосрочен план екологичната сигурност е, всъщност е един опит е, за спекулации – тъй като ако няма чиста вода, няма да има храни. Няма да има храни, ако няма площ, която да обработваме. И то чиста такава. А ако нямаме подходящия климат, също няма как да произведем храни. И липсата на една екологична политика, влушаването на екологичните условия всъщност водят и до рискове за производството на храни. Ето защо трябва да предприемем мерки и в тази област. Трябва да се опитаме да постигнем едно земеделие, което да щади околната среда. Съществуват множество научни институти, които се занимават с изследвания в тази посока говорят а, за ниско въглеродни а, економика и начини на производство, биотехнологии, които да ни помогнат. Те би трябвало да ни помогнат също така да намалим щетите на прекалено, от прекалено заселените, засолените почви – които не се използват точно поради високото ниво на сол в тях, както и използването на различни територии за пазбища. Има обаче нещо, което не бива да се забравя. Научните изследвания, развитието постоянно обаче намаляват през последното поколение като процент от общите научни изследвания. Тоест имаме едно поколение, което живее в една изкуствена, фалшива сигурност, поради което и човечеството не се занимава с научни изследвания в тази сфера. Не казвам, че няма прогрес в тази област. Казвам обаче, че той е много малък в сравнение с другия, особено на фона на драматичността на положението по отношение на храните. Искам да ви го припомня, защото това е един от проблемите, с които трябва наистина да се вземем сериозно в нашата политика в бъдеще. Споменах всички тези теми, защото точно към тях трябва да насочим политиката си и да работим постоянно с все по-голяма упоритост. подобряването на всички аспекти, които са свързани или с производството, или с екологията, са изключително важни за развитието на за земеделието. Сега ще спомена обаче още един проблем, и това е вече, може би, края на моето изказване. И трябва да кажа следното. Ако кажем, че земеделието е насочено към производство на обществено благо, т.е. От една страна подпомагане на екологичното развитие, подобряване на климатичните условия и така нататък, то тогава трябва да заплащаме всичко това, което прави земеделието за нас. Т.е. трябва произведеното от земеделието да получава съответната стойност в финансово изражение. Защо? Защото цените по-настоящем не вземат предвид всичко това, което прави земеделието за околната среда и за нас. В определен период много често говорим за все по-голямо производство, все по-голямо производство. Обаче не вземаме предвид цените, защото ако не ги вземем предвид и не ги увеличим, производството в един момент ще спре. Това е пряко свързано, разбира се, с политиката на субсидиите. Ясно е, че трябва тези субсидии да не изкривяват конкуренцията. Но предоставянето на субсидия към земеделието е задължителна, защото не бива да се забравя благото, което произвежда земеделието за всички ни, и то не само в пряко измерение на хранителни продукти. И накрая, или поне един от последните проблеми, който ще спомена, е свързан с управлението на земеделието в световен план. Глобализацията като че ли поляризира интелектуалното, интелектуалните позиции, както и политики в света. Имаше хора, които казаха, казваха, че глобализацията е рай на земята, че огромния консумеризъм всъщност е нещо прекрасно. Други пък казваха, че по този начин се разрушават работни места, че това е една измама, че само спекулаторите могат да извличат полза от глобализацията. И така се раздели света между тези две интелектуални постановки. Какво показва това? Това показва, че в земеделската сфера няма управление в световен мащаб. Това трябва да се заяви, защото е, особено различните преговори, които се водят на световните организации, показват точно това. Има най-различни становища, които се изразяват в ООН, но няма синтез, няма анализ на едно над свръхнационално ниво. Следователно, проблемът години наред не се решава. И трябва да ви кажа, че аз не съм оптимист по този въпрос в дългосрочен план този проблем ще продължи да ни притеснява. Аз съм подръжник на глобализацията. Смятам, че глобализацията е нещо полезно. От друга страна обаче не вярвам в една политика без спирачки, без кормило, без насока, без общи указания защото пазарът, разбира се, ще ни помогне да повишим своята ефективност и ефикасност. Но ако няма критерии, критериите, които споменах по-рано, то в един момент самият пазар ще затъне и съответно ще стопира процесите, за които говоря. Трябва да има повече отговорност в международната търговия, за да може глобализацията да не води само до спекулация, до печалби на едни, изолация на други, в случая визирам развиващите се страни. Кръгът преговори в Доха няма как да приключи, ако не настъпи рязка промяна в управлението на земеделието в световен мащаб. Няма да навлизам в подробности. Мога по време на дискусията да кажа няколко неща по въпроса, но трябва да кажа, че има огромна асиметрия в тези международни преговори между развитите страни и не толкова развитите страни, защото когато има либерализация, развитите страни могат лесно да се приспособят имат повече ресурси, могат да избират своя път, докато развиващите се страни са наистина в много слаба позиция и имат нужда и от време, и от ресурси, много повече от нас, развитите страни, за да могат да се адаптират към либерализацията. Съвсем ясно е, че когато говорим за тази оскъдица в световен мащаб на продоволствие, може да се очаква възникването на асиметрия между държавите, които внасят и които изнасят храни. Трябва да кажа, че последните години не се е случвало да започна ограничаване на експорта на земеделски страни. Тоест, имало е понякога намаляване на износа, но никога не е имало налагане на горни лимити. Сега обаче такова съществува. И това наистина е впечатляващо, защото от една страна имаме глобализация, обаче ако изведнъж ние искаме да сложим край на либерализацията, когато се окаже, че има липса на такива стоки, а, то тогава какво правим? И Русия, и Аржентина, и много други страни всъщност направиха точно това последните години, което всъщност потвърждава неоптимистичния анализ, който направих. Има много случаи, в които са извлечени и необходимите полки. Има някои фалшиви гаранции за определени държави, че нещо може да се случи, но от друга страна, когато се пускат пък субсидии, които са прекомерни, това изкривява конкуренцията и в дългосрочен план отново ще доведе до липса. Трябва да се работи в тази посока, според мен. И то да се действа мъдро – що се отнася до субсидиите. Отново казах за изкривяването а, на конкуренцията, но пък от друга страна, ако ги отрежем рязко и ги отменим, представете си какво ще се случи на земеделския пазар. А, нетните вносителки на храна всъщност ще понесат удара, защото тогава ще има огромен скок на цените. Изправени сме пред една такава ситуация, изправени сме пред политики на определени страни, които върват в разнобой с политиките на други. Говорим отново за цените на храните и на земеделските стоки. Това е всъщност картината, която виждам сега. И накрая искам да кажа, че Пазарът не е един вълшебник с вълшебна пръчка, който ще реши всичките ни проблеми. Идеята за въвеждане на съответни правила вече присъства навсякъде. От друга страна, идеята за неизкривяващи конкуренцията субсидии също е изключително важна – И така, имаме нужда от земеделски политики, които да регламентират търговията в световен план, но и които се грижат за опазване на околната среда, както и решават проблемите с продоволствената оскъдица в бедните страни. И в заключение, до 2050 година трябва да отвоим настоящото производство на храни, защото казах, от 7 ще станем 9 милиарда в средата на века. Имаме нужда от повече земя, за да поддържаме начина си на хранене. Имаме нужда от по-висококачествени храни. Не забравяйте все пак как се пилее днес – дали ще бъде поради различни грешки в хранителната верига, е дали поради самия потребител, който не мисли по въпроса, но има голямо прахосничество на такива а, земеделски стоки. Затова имаме едно морално и политическо задължение да се опитаме да предотвратим бъдещите трагедии и да имаме една опростена политика, която да включва следното – увеличаване на земеделското производство. Аз го казвам на първо място, защото за мен това е изключително важно. След това имаме нужда от световен план за подсилване на научните изследвания в земеделската област, за да се създадат економическите и технически предпоставки за разпространение на тези иновации по цял свят. Има френски изследвания, както знаете, и френското, и немското земеделие са по-най-ефикасни, дори бих казал, но тази информация трябва да стига и до другите страни, за да се развиват те. Храната трябва да е на първо място. Още нещо много важно. За това трябва да даваме стимули на производителите и да не заделяме терени единствено и само за производство на енергийни култури. За това казвам, че храната трябва да е на първо място и земята трябва да се използва за производство на храни. Освен това имаме нужда от повече земя. Както казах преди, имаме земя, разбира се, която произвеждаме, но имаме нужда от повече земя. Затова трябва да се замислим необходима ли ни е тази урбанизация. И особено когато градовете се разрастват към една земя, която преди това е била използвана за земеделско производство. Възстановяването на определени терени и заделянето им за земеползване в земеделската област трябва да бъдат на първо място. Номер 3. Четвърто всъщност, не трето. Имаме нужда от по-добро ползване на водата това е изключително деликатен политически въпрос. Системите за поливане са разработени така, все едно водата никога няма да свърши, все едно тя е едно благо, което е безкрайно и неизчерпаемо. Трябва обаче да обновим технологиите си за поливане и иригация. Става дума за един проблем, който опира до мир или война. Т.е. това не е един проблем, който може да бъде разрешен съвсем лесно. Говоря ви за всички реки, не само за реките, говоря за всички континенти. Навсякъде това е един проблем на живот и смърт. Имате Средиземноморието, изключително сухи земи около Средиземноморието, реките, които се използват по един неподходящ начин. След това вижте какво се случва между Судан и Египет. Етиопия, например, е една друга африканска страна, която иска да има повече достъп до води, повдига този въпрос на всички международни конференции. Отново се връщам и на Судан и Египет, които трудно си поделят водите. Ето ви, проблема с Нил е съвсем ясен и иллюстрира този проблем. Когато използваме наличните технологии, мисля, че можем да използваме води за поливане, които да възлизат на една десета от водите, които използваме сега. Необходими са обаче, повтарям, международни планове, за да може да се правят интервенции. Защото иначе в тези райони отново ще има войни, този път войни за вода, което пък от своя страна отново ще води до скъдица на храните. Това са проблемите, които исках да посоча пред вас. И Смятам, че това е важно, защото имаме и нови енергийни източници. И ако не използваме необходимите политики, смятам, че бъдем изправени пред едно огромно увеличение на цените на храните и то в много кратки а, срокове. Нещата се променят изключително бързо и международната търговия също. Тоест, не ви говоря за след 20 години, говоря за след няколко години. Така че трябва да се мобилизираме и общо да положим едно усилие, за да преодолеем това предизвикателство и да нахраним човечеството. Е Много ви благодаря. Разбира се, вие ни представихте изключително много информация за размисъл. В нашата комисия по земеделие точно това са въпросите, които влизат в нашия ресор. И след обед ще разглеждаме доклад, който е посветен на бъдещето на ОСП. И надяваме се, че кризата няма да продължи с десетилетия и ние също така знаем, че трябва да стремим да предотвратяваме задълбочаването на кризи, изникването на нови кризи. Бих искал първо да дам думата на координаторите на групите. След това вие ще имате възможност накратко да отговорите на техните въпроси и бележки, а останалата част от времето ще бъде посъветена на колегите от политическите групи. Започваме с координатора на НП и докладчика Алберт Дес. Алберт, моля. Господин председател, скъпи Пауло, господин професор Проди, искам първо да поздравя нашия председател много добре е избран денят за това разискване и след като чух изказването на професор Проди, добих впечатление, че той като че ли е прочел нашите компромисни изменения. Вие казахте много от нещата, които днес ние след обед, както се надявам, ще решим. В тези компромисни изменения и по-точно в номер 2 сме включили продоволствената сигурност, защото тя има много голямо значение в нашия доклад. От една страна продоволствена сигурност за почти половин милиард хора в Европа, а от друга страна и продоволствената сигурност в света. Европа тук може да даде своя принос. Вие засегнахте темата за площите и за недостига на земеделски площи, също и във връзка с нарастващото население в света. Затова се надявам, че в нашия доклад днес ние ще приемем, че трябва да подкрепим екологичните мерки, обаче ще отхвърлим да се допуска отнемането на земеделски площи и използването им за други цели, защото ние не можем да си позволим това. Това, за което особено ви благодаря, господин професор Проди, е, че вие засегнахте темата предоставяне на публични блага. Ние трябва непрекъснато да обосноваваме пред обществеността защо земеделските стопани в Европа получават субсидии, които се финансират от дънакоплаците. Но а, вие много ясно засегнахте а, темата, че подобни средства много често не се реализират реализират на пазара, а трябва да се предоставят чрез субсидии и за това земеделските стопани получават такива компенсаторни плащания. Ние решихме в първият и втория стълб да се запази тази система, за да можем в бъдеще да прилагаме тази земеделска политика. Аз изцяло ви подкрепям, когато засегнахте проблема в развиващите се страни и е, това, че е, там се отдават под аренда 300 земеделски площи на други страни. Аз имам информация, че китайците в Комбо са закупили вече 1,8 милиона хектара. Мене това развитие ме изпълва с голяма загриженост и не знам какъв трябва да бъде нашият отговор. Какъв трябва да бъде отговорът на това, че африканският континент се разпродава. И още нещо искам да посоча. Често европейската сълскостопанска политика се държи отговорна за това, че има има бедност в третия свят. Може би е, преди тя наистина носеше някаква вина за това, но днес е, не бих твърдял подобно нещо. Ние имаме огромни експортни субсидии, така че аграрната политика в Европа се промени междувременно. Това, което ме изпълва с загриженост е политическата ситуация, също и в развиващите се страни. Преди аз е, съм бил в южните части на Южна Африка, по-точно в Южна Африка, имах роднини там и е, когато се е, хвърли поглед върху Родезия, бившата Родезия, тя беше житницата на Южна Африка, а сега хората в Зимбабве страдат от глад. Това са местни проблеми, за които Европа не носи вина. Вие засегнахте, слава Богу, и проблема връзката между земеделие и околна среда. Напълно ви давам право. Селското стопанство и околната среда живеят в взаимодействие и когато днес толкова често използваме думата устойчивост, тя се среща често и в нашия доклад, трябва да знаем, че този термин устойчивост всъщност произлиза от селското и горското стопанство. Земеделските и горските стопани бяха първите, които се замислиха за бъдещето следващите поколения. Всеки земеделски стопанин се опитваше да поддържа своето стопанство и своите земи в добро състояние и да ги предаде така на следващите поколения. Това беше основният принцип в земеделското стопанство. И ако днес има големи щети по почвите, то това са големите е, стопанства в Средна и Южна Америка, които е, не извършват устойчиво земеделие, които разрушават природата. Тези проблеми ние трябва трябва да решим и се надяваме на вашата подкрепа те да бъдат решени. Вие говорихте за пазарите, накрая искам да се спра и на това. Тук ние също в компромис 49 ние искаме да има ред на тези пазари, защото един абсолютно свободен пазар, тук съм абсолютно съгласен с вас, професор Проди, не може да функционира. Искаме свободни пазари, но с честни правила. И ако европейското селско стопанство произвежда по значително по-високи стандарти, отколкото в други райони на света, то тогава ние трябва да имаме правото да предоставим на европейските селски стопани известни обещетения за това. Това не е изкривяване на конкуренцията, това е необходимо, за да бъде запазено земеделското производство в Европа. И ще ви бъда много благодарен, ако вие направите предложения как е, могат да изглеждат тези пазарни правила. Френският президент Саркози направи такива предложения на срещата на Г-20 да се е, имат предвид количествата суровини, да се избягват спекулациите. Може би вие ще предложите някои отговори на това. И последно, Европа отвори повече пазарите си за сълскостопански продукти от е, страните от третия свят, от развиващите се страни, много повече отколкото другите страни в света. Американците, австралийците и японците са твърде далече от е, това. Те не са отворили така пазарите си. И аз още веднъж искам да посоча, че всичко, което казахте в тази връзка, се радва на моето пълно съгласие. Благодаря, Алберт. Благодаря, Алберт. В залата има представители на различни европейски страни. Луис Капола Сантуш. Той е координатор от групата на социалистите. Благодаря, господин председател. От името на групата на социалистите и демократите искам да приветствам факта, че вие днес сте сред нас. С голяма чест ви приемаме и наистина беше чудесно да изслушаме тези толкова важни е, размишления от ваша страна е, и то в момент, когато Европейския съюз ще вземе важни решения в сферата на сълскостопанската политика. В е, вашето изказване вие насочите насочихте вниманието ни към някои аспекти. Аз искам да потвърдя казаното от вас. Селското стопанство ще играе краткосрочно много важна роля по отношение на решенията, които се взимат в Европа и в света. Пътят, е, който вие ни показвате, възможните решения, които очертавате пред нас, поставената диагноза от вас, трябва да бъдат взети предвид, трябва да бъдат изпълнени, затова са ни необходими нови технологии, необходими са ни продукти, за да можем да отговорим на търсенето на храни в света. В света трябва да има специализация, а всичко това няма да бъде възможно без регулация на пазарите. Ако искаме да постигнем това, трябва да се спрем на преговорите Доха. Във вашето изказване вие посочихте един парадокс. Ние Имаме определен модел на цивилизация, в която има постоянно производство, което е, непрекъснато се осъществява, имаме непрекъснато нарастващо потребление, обаче имаме много суровини, които не са възобновяеми. Това означава, че този модел никога не може да бъде в средно и дългосрочен план устойчив. Обаче е, парадоксалното е, и това искам да посоча сега, парадоксалното е, че това е точно моделът, който са приели развиващите се економики или ще го приемат в бъдеще. Когато погледнем сега в Индия, в Китай а и на други места, ако там а, а, си помислим, че всеки ще има автомобил, то тогава няма да могат да стигнат всички резерви на а, горива, за да може да се осъществи а, точно това. И а, в този момент а, горите в по-малко от едно десетилетие ще изчезнат. Този обществен модел, значи, е именно моделът, който ще приемат развиващите се економики, економиките във Восток. И не е ли парадоксално, че не сме ние тези, които променят модела си, а всъщност проявяваме неспособност да възприемем някакъв друг модел в света, който наистина да гарантира устойчиво развитие и тази чудесна диагноза, която вие поставихте и която точно отразява грижите, които всеки гражданин изпитва по отношение на своето бъдеще, аз е, искам в тази връзка да позна, да чуя нещо от вас, каква е вашата прогноза, е, как може един подобен модел да бъде устойчив и какви са основните изисквания за един подобен световен модел, това е, световно управление, което споменахте, но не пояснихте по-подробно. Ще се радвам да го направите. Благодаря. Луис. И Джеймс Николсон, координаторе Джим Николсон. Благодаря, господин председател. И аз приветствам професор Проди от името на групата на консерваторите. Вашето изказване беше много интересно и ни предоставихте много информация за размисъл особено за толкова кратко време. Искам да ви задам въпрос, защото когато аз се срещам с селскостопанските производители, често се задава този въпрос. Не сме ли в Европа изложени на риск от свръхрегулация, бюрокрация, бумащина? По този начин пречим, според мен, на селскостопанските производители да работят, да произвеждат храна. И що се отнася до двустранните споразумения, то в момента знам, че се водят преговори с Меркосур. Нашите селско-стопански производители определено задават стандарти за производство на най-добрата храна в света. Същевременно ние сме подготвени да внасяме храна и мисля, че бразилското говеждо не отговаря на стандартите, при които се произвежда говеждото месо в Европа. И това създава много проблеми за нашите селскостопански производители. Вие говорите, че е важно да бъде нахранен света, но продължава проблемът с бъдещето на кръга преговори от Доха. Но дори още е по-важно, според мен, и искам да се извиня тук, че пропуснах първата част на вашето изказване – дали не трябва да използваме по-съвремени технологии. Мисля си, че трябва да се справим с този проблем. В Европа в момента ние не внасяме генетично модифицирана соя от САЩ, например, но при интензивното свиневътство е необходимо да има голямо количество соя. И много хора реално го правят. Дали ще продължаваме с тази позиция на Европа? Дали ще заравяме главата си в пясъка, докато в цял свят се използват тези модерни технологии, включително и за генетично модифициране? Благодаря, Джеймс. Сега от името на Алде, господин Полсън. Господин Полсън. Извинете, госпожа Полсън. Благодаря ви. Ние не трябва да оставаме е, само в нашия кръг на мисли, трябва да бъдем отворени и за други идеи. Искам да се спра обаче на нещо, е, по което не съм съгласна с господин Проди. Става дума за достъпа до земеделска земя. В тази дискусия ние не можем да приемем, че нови земеделски площи има в достатъчно количество. Ние трябва да ползваме площите, които е, имаме на разположение и то по много по-добър начин. Ние не можем да си купим една втора планета. Това е невъзможно и искам сега да свържа изказването си с въпроса на господин Сантош. Можем ли да продължим да работим в една економика, където само се произвежда, произвежда, произвежда и се консумира, консумира и консумира? Не е ли необходима една нова форма на производство и една нова форма на потребление? Това, според мен, е от решаващо значение, за да можем да гарантираме устойчиво земеделие в бъдеще. Господин Проди говори много за водите, за водните собствените ресурси, той говори много за земеползването, обаче какво всъщност ние правим? По нашите земеделски земи само се произвежда, непрекъснато се произвежда и накрая какво ще се получи? Ще се получат само градски области. Откъде да получим енергия? Откъде идва тя и къде отива? Една част се отделя във въздуха под формата на метан, обаче в крайна сметка повечето енергия, повечето отпадъци се отделят в водата и това означава замърсяване. Важно е да имаме предвид, че замърсяването на околната среда по принцип завършва на погрешното място в хранителната верига. Ние трябва да връщаме тази енергия обратно в почвата. А това означава, че ни е необходима по-чиста вода. По този начин ние ще можем да гарантираме добри реколти в земеделското производство и то по целия свят. Ние не трябва да губим предвид, че нещата трябва да се разглеждат в цялост. Не става дума за това дали нещо става по-скъпо или по-сложно. Става дума за е, търсене на нови идеи. Не трябва обаче да забравяме, че когато говорим за природата и за околната среда, то природата е, е, гора, е, селско стопанство, но не много повече от това. Благодаря, госпожо Палсън. Господин Хойзлинг, от името на Зелените. Господин Проди, от името на групата на Зелените ви поздравявам най-сърдечно. Във вашият доклад вие се спряхте на всички точки, които са всъщност е, или би трябвало да бъдат в международния дневен ред. За съжаление обаче това не е така. Започвам с темата Wrapping. Това е тема, която е заложена, в която е заложен много голям потенциал на конфликти. Има се предвид изкупуването или арендуването на земя в Африка. Тук трябва да въведем правила, защото иначе няма да можем да избегнем международните конфликти. 60 милиона хектара е в момента актуалната цифра и тенденцията се увеличава такава. И ние трябва да имаме е, предвид, е, че е, много често се, про... се произвеждат има растителна продукция, която се използва за горива и трябва да имаме предвид, че площите трябва да се използват и за производство на храни. Аз е, мисля, че това интензивно земеделие, което в е, момента практикуваме, е достигнало границите си и промените в климата ще доведе до намаляване на земеделските площи. Аз мисля, че дългосрочно трябва е, да вземем предвид в по-голяма степен разпределението и несигурното продоволствие и бедността са всъщност е, свързани, те вървят ръка за ръка и е, това играе много голяма роля при разпределението на аграрни продукти. Ние можем да си позволим е, много повече също и за сметка на производството в други страни, но господин Дес е, каза, че е, примерно е, има неустойчивост в земеделието в Южна Америка, да речем при производството на соя, а ние ние внасяме оттам много соя за фуражи, което в крайна сметка пак е, оказва едно е, цялостно въздействие. Второто нещо, което искам да спомена е дали можем постоянно да си позволяваме 30% от хранителните продукти в индустриалните държави да ги изхвърляме. Е, не можем да си позволим това, защото всъщност трябва да помислим за развиващите се страни. От друга страна, обаче там пък липсва необходимата инфраструктура, за да бъдат изнасени тези храни. И когато говоря за помощ за развитие, в последните години много често там се говори за развитие на селските райони и така нататък. И това са неща, които като че ли малко са поизоставени на заден план. Аз смятам, че селскостопанските пазари имат нужда от ясни правила и от международна закрила. Селското стопанство не е нещо, което е краткосрочно. Земеделските стопани имат нужда от сигурност е, при е, тяхната работа и имат нужда също от добре регулирани пазари. Това трябва да бъде е, основното в нашата земеделска политика тук в Европа. Когато погледнем докладите за земеделието в света, трябва да посоча, че всъщност ние бихме могли да изхранваме 10 милиарда души в света, ако използваме ресурсите така, както трябва, но за съжаление това не става и мисля, че точно това трябва да влезе в международния дневен ред. Темата спекулации също беше засегната от господин Саркози е, на среща на Г-20 е, и тази тема трябва да продължи да бъде разглеждана. Има обаче и големи деформации. Защо? Защото се спекулира с храни и мисля, че тук е, спешно са ни необходими международни правила. Необходима ни е също силна политика, която да направи нещо срещу климатичните промени, които са всъщност най-голямата заплаха за плодородните земи е, по целия свят, а в Африка това е от централно значение. И да не допускаме по-нататък нарастване на количеството на вредните газове. Благодаря, Мартин. Давам думата още веднъж сега на господин професор Проди, за да отговори на въпросите поставени от координаторите. След това ще отговори на другите изказвания. Знам, че трябва да бъда кратък и ще се опитам. Имаше въпроси, които бяха свързани и сред тях мога да обобща следния. Как да се изправим лице в лице с спекулацията? Трябва да бъдем ясни и да го кажем честно. Когато на светов, в световен план нямаме ясно дефинирани политически и економически връзки, след като няма наднационален орган, който да има съответните правомощия да наложи определен вид управление, то тогава проблемът с спекулацията е почти нерешим хайде да кажем, много труден. Защото основната предпоставка е политиката да бъде изпълнявана от всички или поне от мнозинството, от большинството държави. Ако говорим за Г-20, сега се налагат съвсем различни решения в различните държави. Имаше френски предложения, които според мен бяха изключително разумни и смислени. Обаче, ако тези френски предложения не бъдат приети от всички, то тогава какво става? Те стават е, безмислени, не водят до нищо. И затова тук е, има едно противоборство между глобалните световни пазари и контролните мерки, които държавите и техните правителства искат да налагат, за да дадат едно предимство на националните си оператори. И чисто и просто казано е невъзможно да се намери решение на този проблем. Разбира се, че може някакви технически мерки да бъдат предприяти да се смекчи проблема, но цялостно решение на проблема не може да бъде намерено. Нека да анализираме това, което се случи след кризата. Пет месеца бя, трябваха, за да се реформира света. Правиха се прекрасни предложения. И след това, лека по лека, си се връщаме към предишното положение преди кризата. Разбира се, имаше някакви технически промени, дребни, козметични, които говорят за прозрачност, за предоставяне на информация и така нататък. Но, ако говорим за спекулацията, ако говорим за деривативните инструменти, на които им сменихме имената, но ако говорим за финансовия аспект на спекулацията, то тогава нещата продължават по същия начин, дори се увеличават. Нивото е огромно. Така че не бива да забравяме, че трябва да съберем коража и силите, да предоставим правомощи един наднационален орган да наложи права, а, извинете, правила, за да можем да се спасим. Става дума за спасение. Чисто политически положението е съвсем ясно. Имаме държави като САЩ, които печелят от настоящата система, защото те, в крайна сметка, извличат и полза от паричната реформа. Държави като Китай и Индия нямат никакъв интерес, защото след няколко години ще имат много повече от това, което има днес. Намираме се в едно неясно променещо се положение, в което няма как да постигне много в световен план. Съжалявам, че казвам тези неща, но трябва да бъда честен и ясен пред вас. След това имаше друга група въпроси, която беше свързана с липсата на устойчивост на настоящия модел за развитие. Напълно съм съгласен и преди съвсем ясно съм заявявал, че проблема с неизползването, изхвърлянето, прахосничеството, независимо къде се намира, при потребителите, в хранителната верига, са нещо, което придобива огромни измерения. Трябва да променим начина по който потребяваме земеделски стоки. Е, не зная дали един наш проект би помогнал една, на една такава промяна, промяна на потреблението, която е една промяна дори на мисленето, една промяна в морален план. Трябва постоянно да повтаряме, че е необходима тази промяна. От друга страна, разбира се, и да имаме ясни цели е, на своята политика в тази посока. Още нещо искам да кажа съвсем ясно. Произвеждаме, произвеждаме, каза госпожа Полсън. И не бива да слагаме спирачки на този процес. Ще се повторя. Промяната на храненето е неизбежно. То е едно естествено природно право. Разбирам това, което искате да кажете, госпожо, но е много трудно да се промени. Много е писано за научните изследвания в сферата на развитието. И бих искал да дам един съвет, макар че едва ли аз съм човека, който трябва да го направи, но, що се отнася до научните изследвания в Европейския съюз, според мен трябва да има много научни изследвания в сферата на земеделието. Както знаете, научните изследвания върват по отрасли. И като че ли отрасъла земеделие някак си изостава, някъде отстрани стои, докато другите се развиват. бяха пренебрегвани много сфери на изследванията. И в случая не говоря само за ГМО, който от край, в крайна сметка си е свързан и с идеологии, разбирания а, за това какво може и какво не може да се прави. И сега ще направя една препоръка. Още един от проблемите бе споменат от господин Никълсън, който е свързан с политически решения които са отвъд земеделските политики. Имате една държава с милиард и 100 хиляди жители. Говоря в случая за Китай и Индия. И още повече. Дори. През 2050 година ще бъдат милиард и 700 хиляди индийците, например. Та, Една такава държава смята, че продоволствената сигурност е приоритетен е, момент за нея. Това е основният момент в политиките на тази държава. И започва да се търсят допълнителни терени. Започва да се наемат терени. Защото в вътрешен план не може да се произведе достатъчно храна. И това вече става една политическа стратегия, която е неизбежна за страна като Индия. Ето за това възниква и проблема за международното управление на този процес, екологичните проблеми, производителността на земята и така нататък. Защото говорихме за така наречените празни площи на света. Изведнъж тези празни площи се оказват огромна сила, огромен играч в световен план. Погледнете водите, защото няма как да се спрат тези процеси, например, на засушаването. Винаги има интереси. Винаги една страна, която няма храна, е готова да плати огромна цена, за да получи тази храна. Не ви говоря само за Индия и Китай. Помислете си за страните от Персийския залив. И тяхната политика за продоволствена сигурност. Те имат проблеми с водите, с земеделието, и, разбира се, те имат и повече средства поради наличието на петрол. Заради това могат и да си купят земя. И сега, при такава липса на, на управление в световен план на тези процеси, то тогава изведнъж виждаш проблеми навсякъде, във всички аспекти на живота ни. Като че ли няма да решим този проблем и това изключително ме плаши. Когато има промяна на властта в историята, знаете, че възникнат, възникват точно такива проблеми. Такъв тип противоречия, като противоречията, които споменах по-рано. Благодаря ви. И сега преминаваме към следващия кръг от въпроси. Разбира се, много хора искат да участват поради качеството на дебата. 14 души са поискали думата. Трябва да сме по-организирани, защото в около 11.30, 11.45 ще трябва да приключим. Започваме с господин Тарабела и след това Мишен Дантан. Благодаря ви, господин председател. Професор Проди, с удоволствие ви слушах и беше чест за мен, че сте наш гост. Това, което казахте, ми напомни заказаното от Жак Делор. Също така има припокриване с това, което каза Мишел Барние. Наистина, вие обобщихте много добре това какви са проблемите. Много ясно очертахте картината за това какво може да случи, ако не променим ситуацията. Например, недостига на храна, говорихте за прогнозите за 2050 година. Искам да ви задам един въпрос. Дали не трябва да помислим за това да извадим замеделието от световната търговска система? в Европейския парламент и в Европейската комисия все още има инициативи насочени към двустранни споразумения, които включват и замеделието. Важно е да се помисли дали е наистина толкова разумно да се пренася храната на огромни разстояния с кораби, например, вместо да се е, потребява там, където се произвежда. Може би трябва да потърсим споразумения, които са на регионално ниво, особено за основните хранителни продукти, особено що се отнася до най-бедните развиващи се страни. Вие говорихте за агресивното закупуване на земя и проистичащите от това проблеми. Къде според вас може да се потърси решение, може би на нивото на Г20, може би богатите страни трябва да се обединят да защитават своите интереси, може би трябва да се потесят по-демократични форуми, ООН или може би някакви други организации или структури. Бих искал да чуя от вас къде според вас могат да бъдат намерени възможните решения. И също така, що се отнася до финансовите инструменти, коя е подходящата организация, Световната банка, Международния валутен фонд. Наистина, държавите трябва да задоволяват основните потребности на населението и това е, е достъпа до храна, до питейна вода, безопасна питейна вода. Това са двете основни потребности на всяко човешко същество, потребността от храна и от чиста питейна вода. Как можем да гарантираме това, че наистина имаме средствата, инфраструктурата, които да съществуват не само в развитите страни, как да инвестираме в развиващите се страни и да подпомогнем една система на субрегионална търговия. Господин Дантон. И след това господин Дортман. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, професор Проди, за вашето изказване. Бих искал да ви задам въпроси по две различни теми. Много е трудно да се прогнозира какво ще се случи в бъдеще. Вие бяхте председател на Европейската комисия в началото на този век. И вие също така бяхте свидетел на дискусията за бюджета за сегашния програмен период. По това време на пазара на пазара вече навлизаха Китай и Индия, но все още тяхната роля не беше прогнозирана достатъчно точна степен. Дали бихте могли да предвидите през 2000-2003 година, че анализът беше погрешен. От 2004-2005 година бяхме изправени пред една неочаквана за нас експлозия от гледна точка на огромния скок в потреблението на храна. Освен това, в Европа ни много се гордеем от нашия много добре разработен модел за производство на храни. Имаме стандарти, които гарантират безопасност на храните на ниво, което е безпредседентно за света. Вие дадохте анализ на това какви са потребностите на света от храна в близко бъдеще. Дали смятате, че запазването на тези стандарти е нещо, което е устойчиво, нещо, което може да се запази? Благодаря, Мишел. Сега господин Дорфман и след това господин Бубър. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин професор. Анти. Ehm, благодаря ви, господин професор. Вие говорихте за това, че в целия свят и в Европа се губи земя. Този фактор много често е пренебрегван, когато изброяваме причините за липсата на печалба и дори рентабилност в земеделието – Просто хората напускат селските райони, защото те не могат да справят економически. В Италия стотици хектари земя са били изоставени през последните десетилетия. Просто защото хората не могат, особено в апенините, не могат да извличат достатъчно доходи. Чудя се дали селско-стопанската политика, която се провежда в Италия, е работеща. наистина изоставени земи, наблюдаваме, виждаме, че все повече млади хора напускат селските райони, там остават само възрастни хора. И това изобщо дори не се споменава. Мисля си, че нашето обсъждане трябва да се спре върху проблема с загубата на земи. Както вие казахте, определено ще има увеличаване в цените на селскостопанските продукти и не само в Европа, но и в цял свят. Задавам си въпроса, дали ОСП в сегашния вид и особено първия и стълб са правилният отговор, защото нарастването на цените като цяло възнаграждава големите производители в най-економически напредналите части на Европа. Те могат да получават повече печалба, продавайки своите продукти. Абсолютно сте прав, когато говорите за технологичните промени и технологичния напредък. За съжаление, в земеделието, както и в много други сектори, ние много често с неприязан се отнасяме към новите технологии. Ние обикновено се стремим да запазим земеделските методи, които са използвали нашите деди. Но не би трябвало да произвеждаме само тези продукти, които произвеждаха нашите деди. Сега господин Бове и след това господин Николеско. Господин Проди, искам да благодаря, че сте тук сред нас. Изключително много оценя доклада, който изнесохте днес. Имам някои коментари в тази връзка. Аз няма да повтарям казаното от колегите, ще се спра на други неща. Вие казахте, че съществува необходимост от е, изхранване на световното население и за тази цел са необходими международни регулаторни механизми. Не смятате ли, че това е въпрос, който нито в Г8, нито в Г20 трябва да се дискутира в рамките на ООН? Става дума за гарантиране на права, по-точно на правото на а, предоставяне на храна, на правото на продоволствие и е, има все повече хора, които в ООН съвсем ясно заявяват, че е важно да се гарантира суверенитет на продоволствието, за да могат страните да се предпазват от мултинационалните хищни концерни. Аз мисля, че тук става дума за политически е, диспут за политически спор. Не може с технически средства да се решават политически проблеми. Аз искам в ООН е да се признае правото на продоволствен суверенитет, за да решим проблема. Второ, вие имате право, когато говорите за производителност. Да, това е проблем, но този проблем не възниква нито в Европа, нито в САЩ, в южните страни, където има огромни деформации по отношение на производителността. Ние можем да произвеждаме повече тонове от хектар като доби в сравнение с тези страни. И за това е много важно тук е, да е, се използват е, потенциалите и един от тези потенциали е помощта за развитие. Смятам, че една от задачите на ООН е да подкрепи точно този въпрос или по-скоро решаването му сега. Във връзка с изследователската дейност установявам, че в тази връзка е важно изследванията да се развиват, но като се има предвид производителността в Африка, Южна Америка или Азия, там са ни необходими прости техники, за да се мине от 10 към 15 хектара, да речем защото тук става дума за три важни елементи, с които трябва да бъде допълнена тази дискусия. Още веднъж искам да изкажа моята благодарност и се надявам, че Комисията по селско стопанство днес след обед по време на гласуването по ОСП ще избере правилния път. Господин Николеско, след това господин Сикерски. култура. Да, аз е, искам да благодаря за вашия толкова интересен доклад, господин Проди. Искам да засегна два аспекта. Когато говорим за недостиг на храни, мисля на първо място за бедните страни, обаче всъщност това ни засяга много повече, отколкото ние си мислим. Една японска банка скоро изготви списък на страните, които са най-силно засегнати от е, увеличаването на цените. Става дума за цените на хранителните продукти, въобще на земеделските продукти. Е направено сравнение е, какъв е процента е, на разходите е, на едно домакинство за подобни продукти. Много силно са засегнати Гърция, България, Румъния, Харватия и други страни също т.е. от цената на хранителните продукти като част от общите разходи на едно домакинство. Един Нобелов лауреат каза, че не трябва през следващия век да се допуска е, глад. Аз е, обаче мисля, че за да се постигне това, трябва да има съответни гаранции. Общата сълскостопанска политика няма ли напълно да излезе от строя, ако ние продължим да работим в същата посока? Господин Проди, вие говорихте за земеползването. моята страна има огромен потенциал от земеделска земя, който не се използва. Но ние нито имаме готовност, нито имаме нужната работна ръка за да използваме отново тези площи за целите на земеделието. Така че в селскостопанската политика трябва да има по-добър баланс между Западна и Източна Европа. Благодаря господин Николеско, господин Секерски. И след това госпожа Егле. Наистина това е едно невероятно съвпадение – че вие се изказвате днес тук, точно в момента, в който ние работим по бъдещето на ОСП и бъдещето на бюджета. Наистина, това е много важно съвпадение и ви поздравявам за смелите думи. Много се радвам да ги чуя от вас, човек, който е бил начал на Европейската комисия. Професор Проди, дали Бихте повторили това, което казахте сега, ако вие бяхте днес председател на Европейската комисия? Мисля си, че бих могъл да се досетя за това какъв би бил вашия отговор, защото ние всички сме хора, принадлежащи към света на политиката. Но трябва да си признаем, че много често ни липсва стратегическо мислене в политиката. Тоест, когато се говори за бюджета и за половин процент от бюджета, дали вашите дали това отговаря на вашите бюджетни предложения, в които ставаше дума за 1,25% и имаше стремеж на всяка цена този показател да се намали до 1%. Вашето изказване беше наистина блестящо, но това, което не чух от вас е или по-скоро са две думи – производителност и доход. Как се получава така, че има хора, които работят толкова усърдно и живеят толкова скромно, имат толкова ниски доходи в сравнение с други професии. Знам, че вече в миналото са останали ниските цени на хранителните продукти. И ако тези цени са твърде ниски, храната просто не се ползва с необходимото уважение. Необходимо е да се промени гледната точка, да се промени менталитета в богатата част на света, когато става дума за безопасност на храните и за обществените блага. Освен това, не говорихте достатъчно за връзката между храната и здравето, а това са два взаимно преплетени въпроса. Мисля си, че е време да преминем от ОСП към една стратегия за изхранване на света. И тук се съгласявам с вас относно казаното за управление на световно ниво. Това, разбира се, е една важна задача за срещите на върха на групата на 8-те, групата на 20-те или на ОНЕ, защото наистина има нужда от регулация в земеделието. Поради финансовата криза ние осъзнахме, че трябва да създадем финансови регулаторни органи и ние не сме страхуваме от това, защото става дума за много пари. Защо тогава се страхуваме да бъдем по-активни, да се намесваме по-активно в надзора върху това как се произвеждат селскостопански продукти, нещо, което е толкова зависимо от промените в климата. И тук не става дума само за технологии. Селскостопанското производство много сериозно зависи и от външни фактори. Затова нека да не се притесняваме от наблюдение, контрол, надзор върху селскостопанската продукция. И наистина, ако ще говорим за научни изследвания, то ще чуем, че много се говори за иновации, които ние не разбираме особено. Говори се, но няма достатъчно реални изследвания в сферата на хранителните продукти и селското стопанство. И накрая бих искал да си пожелая всички политици да възприемат вашия подход. Председателят, благодаря ви. Наистина това е много своевременен въпрос, като отчетем, че комисар Фишлер започна тази реформа през 2003 година. Госпожа Ягле. Благодаря, господин председател. Професор Проди, добре дошъл сред нас. Вие предложихте един букет от идеи и си струва да си помислим по всяка една от тях. Смятам, че би било добре е, всеки от нас да си помисли по тях и след това да ги обсъдим заедно в комисията. Аз ще задам един конкретен въпрос. Вие е, се занимавате много подробно с глобализацията, с международната политика. Е, съвсем основателно вие смятате, че преговорите Доха вървят е, по недобър начин, че са слаби като резултат и също така Искам да посоча, че Европейският съюз в момента има редица двустранни е, споразумения с различни е, страни. Какво смятате вие по този въпрос? Аз лично имам голям проблем с тези двустранни споразумения, защото те не обхващат цялото. Имаме отделни споразумения с отделни страни, които имат от, свои типични проблеми, които решават или не решават. Обаче тук липсва погледа върху цялото, върху който вие поставихте изключително е, голям акцент, според мен. При този е, начин, при тези е, двустранни споразумения, просто се губи пълнотата, на която държите. Госпожа Магинес. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря ви, професор Проди. Вие два пъти споменахте във вашето слово понятието морален дълг. Дали не бихте могли по-подробно да се спрете на този въпрос? Би било полезно да използваме това понятие по-често в нашия дебат. Ние започнахме да използваме това понятие в контекста на банковия сектор. И аз съм убедена, че трябва да използваме това понятие, когато говорим за достъпа до храна. И как да превърнем морала и моралните норми в законодателство и регулация. Второ, за научно-изследователската и развойна дейност. Мисля си, че тук трябва да сме абсолютно ясни и да заявим ясно, че има различни начини за финансиране на тази дейност. Според мен държавите просто спряха да финансират от държавния бюджет научно-изследователската и развойната дейност, а ние трябва да възстановим публичното финансиране, така че това изследване да бъде достъпно за цялата общественост, а не само за частните фирми, които финансират тази научно-изследователска дейност. Приветствам това, че вие започнахте да повдигате този въпрос. Още нещо, което според мен е важно. Мисля си, че факт е, че богатите никога не гладуват дори и в много бедните страни богатите никога няма да гладуват. Но имаме дилема. Ако бях гладна, и бих имал четири деца, които трябва да храня, сигурно щях да ви нападна. Мисля си, че това ще се случи в света. Ще има войни за храна, за достъп до храна и вода. И каквито и да са моралните отговорности, мисля, че ние от чисто прагматична гледна точка трябва да потърсим и да намерим подходящия баланс. И ние трябва да гарантираме правото на храна и продоволствената сигурност и трябва да издигнем значението на тези въпроси на много по-високо ниво, защото ще бъде много опасно, ако започнат такива войни. Мисля си, че в Европа не трябва да сме чак толкова а, пренебрежителни или да заемаме морална позиция, която става дума за закупуване на земи. Има много земя извън Европа, и тя може да ни помогне да се храним. Тоест този въпрос трябва да се разглежда на глобално ниво. Как да разрешим този проблем? Мисля си, че ние знаем какви са проблемите, но за съжаление не виждаме все още какви са решенията. Благодаря, Мерит. Сега господин Агню. И след това господин Йо. Господин Проди, вие споменахте, че редица страни спряха да изнасят храна. И като че ли бяхте критичен към това и говорихте също и за СТО. Но в крайна сметка, първата отговорност на всяко правителство е да гарантира, че народът на тази държава има достатъчно храна. И забраната да се изнася храна им позволява да избегнат анархия и да възстановят запаси от хранителни продукти до достатъчни нива. Искам да подкрепя това, което каза господин Никълсън. Аз смятам, че има много сериозен проблем, а ние се правим, че не го забелязваме. Ние не говорим за очевидните решения за някои от проблемите, за които вие говорихте. Например, увеличаване на добивите и намаляването на ресурсите за производство на храни, това става чрез възприемане на биотехнологии или генетично модифицирани култури. Вие не предложихте особено съдържателен отговор на тези въпроси. Може би вие не искахте да го направите, може би защото Жозе Бове от Зелената партия е съвсем близо до вас. И може би той ще ви удари. Но мога да ви уверя, че той не е чак толкова едър, е, така че нямате особени рискове и трябва наистина сериозно да постави този въпрос. Е, също така. Вие говорихте също така за пиленето на храна, но има решение за този проблем. Може да се използват хранителните отпадъци като фураж за свине. Това обаче практически невъзможно поради европейското законодателство. Но ако това може да се направи, може да се намалят разходите за производство, Мартин не обича вноса на соя. Да, ние можем да внасяме по-малко соя. Обаче това ще стане, ако престанем да изхвърляме прилова отново в морето. Защото това е един източник на протеини за нашите животни, като фураж за нашите животни. Освен това, защо възкресяваме сега в момента промишлеността, която произвежда косно брашно. Ние можем да храним свинете. Важното тук е преживните животни да бъдат изключени от процеса за производство на косно брашно, което може да се използва за фураж, както за птиците, така и за свинете. Благодаря, Агня. Сега господин Я и след това господин Проди. Господин Яр, аз Изслушах много внимателно интересния ви доклад, господин Проди. Много от въпросите, които бих задал, говориха, зададоха колегите и това говори за качеството на техните експертни познания. Аз само искам да посоча, че ние трябва да се борим срещу колебанията в цените. Има големи колебания на пазарите в света. От друга страна, през миналия век тези, които се занимаваха с селскостопанска политика, поемаха голяма криза политика, че всъщност деформираме световния пазар поради нашите субсидии, поради тази политика. А вече не се субвенционира експорта вследствие на това развитие и последиците са страхотни. Това е всъщност простото стройно правило. Цените на световния пазар на земеделските продукти се увеличават и ще продължат да се увеличават без значение на колебанията на пазарите. И въпросът ми може би малко наивен. Ако разбирам правилно пазарната економика, трябва ли увеличаващите се цени да бъдат стимулиращ фактор за производството? Защо не успяваме да използваме този подем а, на увеличаващите се цени, за да можем в развиващите се страни да наложим едно добро селско стопанство или по, казано по друг начин, дали а, тези, които се занимават в, с, с, политика в Европа, не са си написали домашните. Ако си зададем този въпрос, ще видим, че в развиващите се страни всъщност не се развива регионално земеделие, което да може да се самофинансира. Благодаря на господин Яр, Виторио Проди и господин Жабовски. Благодаря ви, господин председателю. Исках само да уточня нещо. То беше свързано с един допълнителен проблем, който съпътства проблемите, споменати от колегите. В случая исках да говоря за климатичните изменения и поддръжката на Земята, така, щото тя да се пригоди към климатичните промени. Искаше ми се да говоря за по-интензивните дъждове които изискват е, една земеподдръжка, която да задържа максимално водата, за да може тя да се просмука надолу и да се подхранят съответните водни пластове. Смятам, че това е изключително важно. Има важни синергии, които не бива да се забравят е, и от нашата комисия, пък и от Комисията по околна среда. Според мен трябва да се отдели специално внимание върху земята и трябва да се предприемат съответните мерки за измерване на Земята. Имаме сателитни технологии за наблюдение на Земята. Те могат да ни дадат възможност също така да видим къде а, Земята има нужда да бъде почистена, къде има нужда да бъде възобновена и обогатена и разбира се къде тя е най-качествена, за да можем да я използваме за основното, което ни трябва, а то е храна. Освен това, трябва да се разбере че трябва да се борим срещу възникването на все повече пустини. Според мен в момента не само се заграбва земя, но се заграбва и пустинна земя. По този начин хората, които са принудени да търсят нова земя поради глад, изместват и себе си, и производството си към пустините. След това инфраструктурите за управление на европейските политики. Според мен е много важно да разгледаме и тях. След това имаме 10 милиона квадратни километра земя, която е замърсена в Италия. бихме могли да направим съответни програми за мелиорация и саниране на тези почви, за да може постепенно тези терени отново да започнат да се ползват с първоначалното си е, цел, а тя е за производство на храни. Благодаря на господин Проди. и Сега господин Вачевовски, който е заместник-председател на нашата комисия. Благодаря ви, господин председателю. Преди 7 години, всъщност, вашето присъствие тук беше наистина забележително. Имахме много амбициозен план за финансовата рамка. 1,24 бяха записани, чудесен бюджет. След това той беше ужасно урязан и сега едва достига 1%. Според мен много повече можем да направим за продоволствената сигурност, ако имахме повече ресурси. Днес, когато говорим за ОСП, възникват политически въпроси. Някои казват, нека да намалим средствата, други казват, нека да запазим цифрите, такива каквито те са по-настоящем. Малко са тези, които казват, че сумите трябва да се увеличат. Аз обаче трябва да ви кажа, че трудно ще постигнем която и да е цел, ако не увеличим ресурсите, ако няма завишаване на сумите, които са заделени за тази политика. Говорим за запазване на настоящите стойности, а от друга страна говорим за преборване на нови предизвикателства. През 2004 година правихме различни прогнози за 2007. Тогава все още нямаше криза, не знаехме е, какво ще се случи, не знаехме, че ще се увеличат цените на храните. И още тогава говорехме, че трябва да се увеличи с 50-60% сумата, която е записана. А сега имаме един бюджет, който е толкова малък, че просто е невъзможно да се увеличи производството на храни по никакъв начин. След това, колегите говориха за изоставената земя, особено в новите държави членки. Господин Дорфман заяви, че в Италия има много земи, които биват изоставени от хората. Говори се за 300 евро на хектар. Какво са 300 евро за е хектар? За хектар. Много бързо се изоставя земята и това е един изключително плашещ процес. За това са ни необходими повече средства. И накрая ще отправя един апел. Докато не се създаде една ясна, един ясен ангажимент е, за средствата, които идват от новите и старите държави членки, е, то е, до тогава няма да има решение и по отношение на субсидиите, които се предоставят на земеделието от държавите членки. Много ви благодаря, че сте тук и за бюджета, който изготвихте преди години. Благодаря господин Морвей и накрая последен господин Силвестрис. Uh, Много ви благодаря. Тук в Европейският парламент ние всички сме избрани политици, които сме призовани да представляваме гражданите на Европа. Казвам го това, господин Проди, защото не бих искал да напуснете тази зала, като си мислите, че гражданите в Европа са съгласни с идеята за управление на световно ниво. Милиони хора в Европа смятат, че идеята за световно управление е плашеща и неприемлива, защото тя няма нищо общо с демокрацията. Милиони хора смятат, че е много лошо да се отнема все повече власт от хората и да се увеличава пропаста между обикновените хора и лицата, които взимат решения да се увеличава все повече тази пропаст и да се дава цялата власт за вземане на решения на една шепа на хора, които не са избрани, които не се отчитат пред някого. Това са просто едни бюрократи, които работят по един абсолютно непрозрачен начин. Искам да попитам, господин Проди, дали вие и вашия мозъчен тръст обмисляте противоположния вариант. Да дадете на обикновените хора, на общностите, повече власте да могат да взимат решения за самите себе си, включително и по най-важните въпроси, такива какви, какъвто е въпросът с храната. И вместо повече глобализация и концентрация на власт, може би трябва да преминем към повече локализация, към повече децентрализация на властта, т.е. да дадем повече власт на хората. Господин ти говореше за идеята за хранителен суверенитет. Много се говори за това в ОНЕ и се говори за това, че този хранителен суверенитет трябва да стане човешко право. И говорихте вие също така за контрола върху земята, но това също означава, че местните общности – трябва да могат да решават какво те искат да произвеждат, как искат да го произвеждат, как искат да продават тази продукция и потребителите, отделните хора да имат право да имат право на храна. Не просто храна, но здравословна храна, а най-здравословната храна е прясната храна, която е произведена близо до мястото, до което тя се продава. Така че, господин Пронодим, ще дадете ли възможност на хората да решават за това по какъв начин да се произвежда храната и да се откажат от идеята за световно управление, което е краят на демокрацията? Благодаря ви, госпожо Мурве. И сега господин Десилвестър, с който всъщност е последния с въпросите на нашата комисия към господин Проди. Благодаря, господин председател от Декастро. Благодаря на господин Проди за това, че е тук сред нас и за това, че обръща внимание, които са основни за нас. Най-вече искам да ви благодаря и за своевременността на вашето изказване, защото тези въпроси се разглеждат точно в навечерието на а, много важни доклади за Комисията по земеделските въпроси на Европейския парламент и това ни дава една допълнителна възможност да помислим по тези въпроси. Наистина ви благодаря. Съвсем накратко мога да задам а, два въпроса. Вие говорихте за земята. Аз съм напълно съгласен с а, това, което казахте. Казахте, че има едно изкривяване, което не можем да спрем. Особено бедните райони по света, а, където земята се продава и купува. Господин Виторио Проди пък а, говори за изоставянето на земите, което пък в светлината на екологичните и климатични изменения създава също огромни проблеми. Аз искам нещо трето да кажа по отношение на земята. В Италия се случва това. От една страна се капарират едни земи, които нямат нищо общо с земеделието. Ние присъстваме на един феномен, който последните месеци се засили изключително много. Имаме селскостопански производители, които фами... фалират и след това на търг са купени от предприятия, които нямат нищо общо с замеделието, които са били регистрирани няколко дни преди търга. Много добре знаете, че една малка общност която се занимава с производство като малки селца в нашата страна, не може да контролира това, което ще се случва на нейните земи, когато пристигат някакви големи институции, големи фирми и завземат земите й. Е, става дума за малки предприятия, които са произвеждали, които са давали храна на цялата общност и сега изведнъж всичко се променя. Пристига някой, сменя ползването на земята и нещата се променят. Исках просто да добавя този аспект към въпроса за земята. Сега по отношение на продоволствената сигурност. Е, вие призовахте за повече научни изследвания, една необходимост всъщност да има яснота по този въпрос. С господин Декастро имаше един ден на продоволствената сигурност и на пилеенето на храни. Тогава направихме едно изслушване и се каза, че 20% от земеделските продукти в развитите страни се изхвърлят с тези 20%, господин професор, вие знаете много по-добре от мен, че може да се разреши един огромен проблем. Проблема на тези 1 милиард души по света, които са под прага на хранителния минимум, ако мога така да се изразя. А, така че мисля, че можем да разгледаме този въпрос и в светлината на пилеенето на храни. Сега накрая младите. Младите в замеделието могат да играят основна роля, защото ще доведат, донесат нови ресурси, нови способности, дори нов а, подход към цялата система на отглеждане на храни, към тази професия. И смятам, че политиката ни за младите а, всъщност до сега доведоха до много слаби резултати, защото ги подпомагахме само в самото начало на започването на тази дейност. Според мен трябва да има ефикасни политики, които да ги съпътстват в тяхната работа. Според мен трябва да подаваме и фондове, и инвестиции, които ефикасно да подпомагат тези хора. Това ще подпомогне целия сектор. Благодаря ви за присъствието сред нас отново, господин председател. Благодаря, казва председателя. Стигнахме до края. Искам да благодаря и аз на всички колеги, които се изказаха на това изварено заседание за размяна на мнение с господин Проди на нашата комисия. И сега, скъпи колега, искам да благодаря и на теб за отличната възможност, която ни предостави да говорим с теб за това, че постоянно ни призоваваш към повече отговорност. Е, много интересно изследване направи, видя от друга страна и как се разглеждат тези въпроси от различните агли, т.е. от различните политически партии. Сега имаш е, достатъчно време, според мен, да отговориш на изказванията на колегите. Отново благодаря, че си сред нас. Няма да отнема много време, защото ще бъде прекомерно ще стане и рисковано. Изключително интересна беше тази дискусия, точно заради разнообразието в позициите, които чух, което показва и различните гледни точки, а всички тези гледни точки трябва да бъдат включени в решението на проблема. Говорихте за международната търговия и земеделието. Много интересни неща бяха заявени. Най-провокативната теза беше на госпожа Морвей. Тя каза, световното управление тук не. Нека да върнем правомощията на общностите, на най-малките групи хора. Какво означава това от економическа гледна точка да върнем властта на общините? Това означава цените и разходите е, да се покачат е, много, защото в световен мащаб и посредством е, търговията има едно балансиране – не може навсякъде да има всякакви храни. Все пак има и климатични ограничения. И съответно международната търговия ни дава възможност да имаме достъп до най-различни видове храни. Що се отнася до местния маркетинг, трябва да кажа, че затварянето на местните пазари наистина ще доведе до огромен скок на цените, който ще бъде непоносим. Имаше една тема, която засегнаха мнозина от вас, е, и сега ще се спра на нея. И тя е да се освободим от тези международни механизми, да има регионални е, споразумения. Вие започнахте първо от местния пазар, след това казахте върховенство на регионалния пазар и трети казаха да има върховенство на световния пазар. Така че минахме през всички етапи във е, вашите изказвания. на местно ниво. Разбира се, че има по-голяма възможност за социален контрол, но от друга страна има изкривяване на цените, които са много по-силни от тези на международно ниво. Моят опит показва, че тъй като няма общо съразумение от Доха, всякакви двустранни споразумения ще изкривят конкуренцията за онези, които не участват в двустранното споразумение. Тоест, може би да, това е второто най-добро решение, при пожен, че няма е, световно споразумение. Вижте какво става в Доха. От друга страна обаче, кой да го подпише? А, е, това световно споразумение. Световната банка, ООН, Г20. Не знам. Аз за това казах, че сме далече-далече от едно решение на този проблем. И поемане изобщо на такава отговорност, защото това също е поемане на отговорност. Посредством глобализацията на ОНЕ, групата Г20, ограничената група Г8, все си мисля, че някъде би трябвало този проблем да бъде разгледан по един общ начин, за да се намерят технически решения. Какво се случва обаче? Г20 Г20 няма необходимите структури, инструменти да управлява проблемите, които биха възникнали при едно такова решение. Тоест, те винаги се намират в едно положение, в което разглеждат евентуално вземане на решение и не крайна сметка не вземат решение. Според мен, СТО е организацията, която трябва да вземе такова решение. Те са най-подходящия форум. Не, че няма къде да се обсъдят тези неща. Ето ви организацията, която трябва да ги обсъди, защото те са като ООН е, един вид. Всички са представени там. Имате не толкова развитите страни, имате по-развитите страни, имате и най-развитите страни представени там. Но, както виждате, споразумение няма. И за това не мога да гледам оптимистично, ако трябва да бъда честен. Това е отговори на господин Тарабела, който зададе въпрос по тази, тази тема. Господин Дантен – вие казахте, ма защо не предвидихме, че Индия така ще нарасне и ще стане такава сила? Между другото, трябва да ви кажа, че го прогнозирахме това. Но подценихме не само увеличението на доходите, но и бързината на промяната на начина на хранене. Преминаването към по-протеиновото хранене беше подценено някакси в нашите прогнози. И точно това като че ли е част от е, въпроса. Господин Дорфман. Аз смятам, че голямата част от е, е, изоставането на земите, всъщност има много добри причини за себе си, защото голямата част от е, земята е била отглеждана, когато имаше голям глад е, миналия век, нямаше голяма производителност, тази земя не беше много качествена, това е земя, която е била отнета от горите и, като знаете, земята, която от горски тип не е особено качествена. А, когато на тази, е, когато на, произ, на производителни богати почви отглеждаме енергийни култури, какво правим? Не може да пратите хората на планински земи да гледат някакви култури на терен, който въобще не отговаря на изискванията и да искат от него голяма производителност. След това на този човек не му и плащаме, ако е произвел нещо на достатъчно добри цени, благото, което произвежда. Така че няма как тези доходи да са достатъчни. След това, още един въпрос, много сходен, който беше свързан с амелиорация на земя, която е замърсена, съществуваща земя. Както знаете, разходите за самата общност ще бъдат много високи. Не говорим само за земеползване, свързано с земеделски, а, за земеделски цели. Говорим за почистване на тези земи, чисто и просто, защото искаме една добра екологична обстановка. И защото развиваме едни градове, които върват с такава скорост, че са против всички наши заключения по въпроси, свързани с екология или земеделие. Все по-голяма урбанизация имаме. И, както казах, две трети от света ще живеят в градове до средата на този век. Така че това е един проблем, който трябва да бъде ясно разгледан и да се направят необходимите прогнози за неговото развитие в бъдеще. След това казахте, че има много бедни страни, е, където проблема с производителността е по-остър. Но и аз ще ви кажа, че и в богатите страни има проблем с производителността. И това не е свързано толкова с ГМО. Свързано е с едно разумно използване на площите, с едно добро здраве на добитъка и животните, с използването или използването на цимент за запечатване на почвите – 60-те, 70-те години имаше едно такова развитие, след това то спря, но всичко това трябва да върви, разбира се, ръка в ръка с научните изследвания. Що се отнася до бедните страни, там също има голям проблем и с разпространението на иновациите. Иновациите обаче като че ли не се разпространяват достатъчно добре и в силно развитите страни. Сега, продоволствения суверенитет на държавите. Ами това като че ли върви и срещу специализацията. Вижте разходите за труд. И говори се и за самодостатъчност, така ли е? Сме ли самодостатъчни? Добре, говорите за политическо право. Хубаво, добре. Добре, не е материално. Да, това е сериозен въпрос. Защото всъщност това е един отговор на отделните индивидуални човешки права. И това всъщност е нещо, към което не можем да имаме каквито и да е възражения. Това, което каза господин Николеско и господин Балако, е свързано с новите държави членки на Европейския съюз. Говори се за изравняване на съответните стимули, които се подават на земеделските стопани в старите и новите държави членки. Отново говорим, че те трябва да бъдат равни. Това е частичен отговор, може би, но е някакъв отговор господин Николеско като че ли сам отговори на този въпрос. Има все по-голям интерес, економически интерес да се развива едно силно замеделие в държави като Румъния, България, България Словения, които ви изборихте като държави в риск. Това ни води до един друг въпрос. Последният въпрос, който ми бе зададен от господин Десилвестрис. Става дума за една политика за насърчаване на младите да се заемат с земеделие, защото застаряват всички, които работят в този сектор. И няма как да има модерно земеделие с иновации, ако няма млади хора в този сектор. И това е свързано вече с конкретни извинете, стимули, които да се предоставят на човека, на семейството му и така нататък. Не само свързани с цените, а конкретни стимули. Стимули за новите категории, които влизат в земеделието. Защото Много често връщането на младите в определени професии, които преди това те са напуснали, е много често свързано с конкретни стимули, които са им били предоставени. Същото се отнася и за земеделието, но тези хора трябва да бъдат подготвени, трябва да бъдат обучени и технически и конкретно прагматичен план. Сега, вие ми казахте, ако бяхте председател на комисията. Еми не съм председател на комисията, така че това е хипотетично, което бих могъл да кажа, всичко би било хипотетично. За увеличаването на бюджета говорихте вие и за това Европейски съюз да стане много по-силен, да може да се справи със своите проблеми, да помага на трети страни да решават своите проблеми. Винаги съм си задавал този въпрос. Ще продължа да си го задавам и не само аз, всички ние. Бюджетът на Калифорния не е толкова добре, колкото е бюджета. Не е, извинете, по-зле или по-добре от бюджета на Гърция. Просто системата е различна. Силите са различни. Това е един от а, проблемите, пред които се изправяме. Затова смятам, че трябва да има един бюджет, който да дава достатъчно голяма подкрепа на хората. И винаги трябва да си задаваме този въпрос, защото наистина ще изчезне нашата водеща роля в света при вземането на решения. Имаше и провокативни въпроси, които ми бяха зададени. Обяснявах европейските институции в Китай. Един студент ме прекъсна и каза Европа лаборатория ли е или е музей? ме попита той. Ето, задава ми се този въпрос в бизнес училището в Шанхай и аз започвам да мисля. Явно в чужбина мислят за нас като за една организация, която е налегната от умора. Политическа иновация, във всички подобни сфери все твърдяхме, че сме първи, говорихме за какво ли не, и изведнъж трябва да внимаваме, да не се превърнем в музей. Музей на това, което сме били и къде сме били първи в миналото. И по темата отново трябва да кажа, че трябва да се полагат много по-големи усилия, за да се насърчава един а, едно положително развитие на преговорите в Доха, защото там имаме представени всички страни на техническо ниво, на политическо ниво. Ето ви един отличен форум, на който може да се дебатира. И накрая, извинявайте, но бе повдигнат въпроса за научните изследвания и развитието. Питахте ме дали публични средства трябва да се заделят за а, научни изследвания. Да, очевидно е така. Особено иновативните научни изследвания, например биологията, медицината, публични средства винаги трябва да вървят ръка в ръка с частните средства. Но, е, отново да се върна на заграбването на земи. Отново ще кажа, този проблем възниква поради това, че определени държави имат потребност да гарантират продоволствената сигурност на своите граждани в бъдеще. Това е една тенденция и ако ние на, световен, на световно ниво не можем да дадем сигурност на държавите, ще видим, че този феномен ще продължи да се развива в бъдеще. Одобрявам предложенията, които направихте по отношение на пилеенето, на храни и земеделски продукти, защото смятам, че тези 20%, които цитирахте, може би в този момент е една ниска цифра и че изхвърлянето и пилеенето на храни е много по-висок процент. Има обаче, според мен, възможност тук и да економисваме, и да подхождаме много по-разумно. Говорихте за субсидиите, за експорта, връзката с увеличаването на цените. Прекаленото подпомагане и въобще игри с тази тема водят до изкривяване на пазара и всъщност имат повече отрицателно въздействие, отколкото положително и е, според мен не може да си позволяваме това. Сега борбата срещу създаването на пустини, допълнителното опустиняване, а, отново трябва да кажа, че при замеделието говорим за едно общо благо. Трябва да ги финансираме по специален начин тези сфери, защото не може земеделието да се грижи за а, всички обществени блага, а да не заделяме средства, които да са съответно адекватни на това. Отново, опустиняването е един проблем в Африка под Сахара и там нещата се развиват с такава скорост, с каквато въобще не мислихме, че това би било възможно в бъдеще. Ето, това са отговорите, които мога да дам. Знам, че можете да кажете, че имаме свит бюджет, е, и е невъзможно, както каза заместник-председателя, е, да правим големи стъпки напред, но според мен имаме възможност винаги да се опитваме да използваме по-добре, по-ефективно ресурсите, с които разполагаме. И накрая ще завърша с е, е последното. Пак ще повторя кръга Доха – Преговорите там са много трудни. И тъй като ние сме лаборатория или поне бяхме лаборатория, ние имаме огромен опит тук в Европа с такъв тип преговори. Смятам, че един по-силен, по-ясен мандат, по-ясна ангажираност на Европа към медиация, дори ако щете да направим и жертви, е необходимо, за да може да се постигне баланс в дългосрочен план. Без такава медиация ще се граби земя, ще се правят субсидии, експортните субсидии най-вече визирам, и това бъдеще, ако не предприеме мерки, ще стане неизбежно. Всяка една държава ще трябва да го прави. Това е изключително драматично и ще можем да решим тези проблеми, само ако се постигне общо съгласие, едно общо споразумение на световно ниво. Европейският принос към едно такова споразумение, според мен, би бил изключително важен. Благодаря. Grazie ancora, onorevole Prodi. Много ви благодаря, уважаеми професор Проди. Благодаря на всички колеги. И в 2 часа се връщам отново в тази зала за гласуване.